Уважаеми приятели, дами и господа, господа, часът е 3 и 8 минути. Може би можем да чакаме още 2 минути, но по-добре е да започваме работата си. Имаме изслушване по много важна тема политиката на научни изследвания в Европейския съюз и програмата Хоризонт 2020 година. И бъдещето на европейската политика в областта на научните изследвания. Както знаете, рамковата програма за научни изследвания винаги е била от голямо значение за комисията ИТРЕ, отговорна за изготвянето на основните законодателни актове за надзор за изпълнението на програмата е, и особено политиката в областта на иновациите. Това на практика е 8 рамкова програма. Най-вероятно следващата програма ще бъде девета. и тя ще покрива периода до 2026 година. И така работим по доклад. Докладчика е госпожа Соледат Кабесон Руис. която седи тук пред мен в центъра. И се занимава с доклада за междинната оценка на Хоризонт 2020 година и за прогнозите и препоръките за рамкова програма 9. И това изслушване е свързано именно с доклада. Ораторите, които сме поканили, трябва да ни вдъхновят. очакваме много от научната общност от, е, и тя очаква много от нас. И бизнеса също, и малките и средни предприятия. И затова трябва да вземем предвид всички участници и научните работници, и бизнеса, които могат да помогнат за научно-развойната дейност. Два часа и половина може да не ни стигнат за задълбоченото обсъждане на темата, но очаквам е, дебатът да бъде ангажиран. Изслушването ще има две части. В първата част на изслушването предлагам да действаме последния начин. да чуем три изказвания на участници и след това във втората част да чуем още две изказвания и след това пак да има дискусия. Първо ще дам думата на колегата Кавесон Руис за уводни думи, тъй като тя е докладчик под доклада за средносрочния преглед на програмата Хоризонт 2020 година. Тя познава областта в големи подробности и е съвсем естествено да й дадем думата в началото. Ще помоля всички, които ще се изкажат, да се впишат в рамките на максимум 12 минути на изказване. Тъй като след това искаме да има време за изслушване. И така докладчика ще очерта основните въпроси, които са значени за Европейския парламент. След това искаме да направите вие коментари по тези теми, да дадете отговори на зададените въпроси и да направите допълнителни коментари. Соледа, заповядайте. Благодаря, господин председател. La revisión intermedia más bien, hacer una pequeña, una pequeña... По отношение на директивата, Първо искаме кратки водни думи от ораторите и след това дискусия. Не бих желала да монополизирам това изслушване с свое изявление. Най-важното е да поговорим какво може да се направи и какво ще е най-полезно в средносрочния преглед на програмата Хоризонт 2020 година. Комисията трябва да ни представи информация в контекста на предвидните за това разпоредби. Организираме множество различни дейности и целта е да се събере информация от всички заинтересовани страни. И така, искам да приветствам докладчиците, които са тук е, сред нас, докладчиците в Сянка, от ТНП, Барбара Кодрик, е, Екаре, колегата Геринг, Мариса Матиас от е, Обединената левица, господин Марагал, Зелените, Дейвид Борели, СПД, Както казах, работим в тясно сътрудничество в контекста на темата. Нашата цел е да съберем пълната информация от, от научни институти и да видим каква е ефективността на програмата Хоризонт 2020 година и каква е нейната добавена стойност и какви са нейните социални и економически последици и отговарят ли те на целите, които бяха зададени в началото на програмата. Приложението е от голямо значение, защото е важно да се види докъде сме стигнали с постигането на целите. Някои цели се постигат по-лесно, други по-трудно. Знаете, че програмата Хоризонт 2020 година вече се е отразила положително на конкурентоспособността на Европейския съюз, но трябва да оценим и нейните социални аспекти, въздействието и върху социалното сближаване, например. И качеството на живота на гражданите е от голямо значение. В крайна сметка една от големите цели на тази програма е благоденствието на гражданите. И, е, подобряване на качеството на живота. Всичко това е в контекста на стратегията до 2020 година, представена през 2010 година. Научно-развойната дейност и иновациите са важни за много области на политиката на Европейския съюз. Важно е да се вземат предвид общите насоки на програмата Хоризонт 2020 година. Има възможност някои от тях да бъдат леко коригирани или изменени, вземайки предвид развитията до тук. Има и следваща рамкова програма, девета поред, която все още не е получила название и трябва да се е, разработят и някои насоки за нейното развитие. Благодаря. Първият ни оратор е професор Адер Матринуци от Виенския университет по економика и бизнес, Института за управление на устойчивостта и член на крайната група за оценка на проекти в седмрамкова програма. Изключително важна позиция това. Професорът се занимава с устойчиво развитие, корпоративна социална отговорност, научно-развойна дейност, оценка, отговорни научни изследвания и иновации. Необходими са ни а, и предварителни оценки и последващи оценки на постигнатите резултати. Повече 15 години господин Мартинюш оценява, координира проекти в европейските рамкови програми и е създал система за събиране на информация по интернет в тясно сътрудничество с корпоративните партньори анализирате ползите и проблемите при оценките на въздействието върху а, предприемачите на определени политики. Нещо, което трябва да се вземе предвид, когато се изготвят от а, тези политики работите и по ролята на гражданското общество и иновациите. Гражданското общество и отговорната научно-развойна дейност, малките и средни предприятия и европейската добавена стойност на научната дейност в областта на ефективното използване на ресурсите. Всичко това са важни теми за нас. Госпожа Кабесон Руис обясни подхода ни, така че давам думата на вас за първото експертно изказване по темата. Заповядайте. Благодаря, господин Бузек, госпожа Ковецелон. Руис, уважаеми депутати, благодаря за поканата и за възможността да говоря по този въпрос, който е много важен, а именно предизвикателствата в социално отношение – и програмата Хоризонт 2020. Поставяме въпроса в правилен път ли вървим, как да се измери въздействието и да се видят какъв, каква е европейската добавена стойност спрямо добрите национални практики. Както бе казано, аз участвах и е, в е, последващата оценка на рамкова програма 7. Също е, прилагаме една система за мониторинг, с която да отчитаме въздействията на програмата. Има много доклади и е, представителни резюмета за резултатите. А, сега ще ви представя всъщност е, резултати по проекти, които още не са оповестени, включително и на темата е, ролята на, европе... на социални организациите на гражданското общество. За да отговорим на поставените въпроси, трябва да се отдръпнем малко назад и да видим цялата структура на Хоризонт 2020. Три стълба има, които бяха пренасени в Хоризонт 2020. Е, върхови постижения, индустриална е, водеща роля и предизвикателства пред обществото логиката между, пред първия стълб се свързва идеално с целите на научно-изследователската дейност, защото става дума за върхови постижения и се работи не с организации, а с личности. Като така основата, основното измерение на програмата е върховите е, постижения. Като процеса, който движи цялата система е да се избират най-творческите личности. Да има процес на е, селекция през е, съответния съвет за оценка. И след това да има оценка на проектите по този начин се създаде е, и, про, и пазар за върхови постижения в науката. И ако ще говорим за въздействието върху обществото и съответните предизвикателства, трябва да сме наясно, че научната общност е, често счита, че Отчитането на въздействието върху обществото се счита от тази общност като размиване на върховите постижения. Ако погледнем втория стълб, става дума за водеща роля в индустрията. Тук целевата група е бизнеса, не е целта да се правят открития. Акцента там се слага върху конкурентноспособността, като въздействията се измерват с предварителна и последваща оценка. Е, оценяват се и елементи като загуба на работни места и други елементи, които не се отчитат. Е, имайте предвид, че в край на кращата една система, която се базира на максимален печалба, не винаги може да се справя с всички предизвикателства в социалната сфера. Примерно кръговата економика, тук Европейския съюз излезе с иерархия на отпадъците с цел не само да ги намали, но да ги, да ги избягва. И е, тогава в е, тази програма се отчита, че най-високото ниво на тази стратегия на иерархията на отпадъците не е достигнато, защото бизнеса не се интересува от това. Те се водят от, логик, от логиката на печалбата. И а, така че нещо, което от благото за обществото, т.е. да няма отпадъци, не непременно се търси от бизнеса. Третия въпрос, имаме ли нужда от тези програми? Да, защото първо науката трябва да слезе по-близо до хората. И ако няма третия стълб, т.е. този, който се занимава с социалните предизвикателства, ще оставиме е, научните среди да, да останат затворени в университетите и бизнеса да си работи без досек с тях. Така че има нужда да, от този подход на отчитане на социалните предизвикателства, за да могат да се е, работи по проблеми, които са по-близки до хората. Второ, трябва да се търсят решения. Трябва да се промени реалния свят и трябва да работим за е, така информираност за, соци... за корпоративната отговорност, не само да се търсят върхови постижения и печалби. И трето, е необходимо да се разработват и е, приобщаващите елементи в рамковата програма, защото останалите два стълба са на базата на селекция и изключителност. За това трябва да търсим и момента на приобщаване на по-големи маси и хора в рамковите програми може да се поставят много амбициозни и сериозни цели в това отношение. Случва ли се това? Как се измерва успеха? Е следващия въпрос. Разработихме го по трите основни въпроса. Как да измерваме този успех? Дали науката стига по-близо до хората? Каква роля може да играе тя? Тук очертахме 6 различни начина, по които науката се свежда по-близо до хората. Първо, хората могат да бъдат целева група за информация и разпространяване на знания. Когато приключи работата по определена тема, може да се свързват е, научните среди с медиите и да обясняват какво са случили. Този подход е, по Хоризонт 2020 работи много успешно би могло да се подобри, разбира се, с по-целенасочени стимули, но по принцип механизма работи. Също хората могат да бъдат източник на данни, така наречените е, обсерватории за граждани. Може самите хора дори да събират данни. Разбира се, когато става дума за големи обеми данни, става дума и за въпроси, свързани с съхраняването на личните данни. После хората могат да бъдат партньори в тези дейности, включително да се представя и гражданското общество в проекти по рамковата програма. Това беше идея, която се зароди преди известни години и не се разработи достатъчно добре. Само 6% от организациите от гражданското общество са включени в е, рамковата програма и като цяло те получават по-малко от 1% от финансирането. Значи те са партньори, но не са бенефициери. И е, от е, рамкова програма 6 е, спрямо нивата на рамкова програма 6 в рамкова програма 7 80% от тези организации на гражданското общество отпаднаха от е, участие, т.е. те остават в периферията. И няма и така европейски стимули да се организират тези органи там, защото повече се слага акценти на резултата, не на ангажираността. Освен това, и самата култура на научни изследвания е различна от културата на организациите на гражданското общество. Така че това не е застъпено много в програмата. Следващия вариант за включване на гражданите е с подаването на сигнали а, или с. А, използването на гражданското общество за оценка на проектите. Защото към този момент гражданското общество не участва в оценката на предложените проекти, а би било много лесно да се промени тази практика, като се включат в съветите по оценка и организациите на гражданското общество. Последващата оценка на рамкова програма 7 също така предлага да се ангажира гражданското общество и в определя, определяне на плановете, на приоритетите за програмата може да се е, направят конкретни програми, примерно програма наречена визия и е, планове. Това а, беше а, варианта за свеждане на науката по-близо до хората. Що се отнася до а, предлагането на решения и разпространяване на идеята за поемане на отговорност, тук, когато се работи върху явления, теории, методи, технологии, това от, отнема известно време. Тези процеси зависят от пазара, от потребителите, защото те трябва да ги възприемат. Едва когато те се превърнат в практики, можем след това да оценим въздействието. Целият този процес варира от 5 до 20 години, така че ако искаме да оценим дали има решение в посока промяна на обществото, е твърде рано все още да говорим. Едва сега приключват програмите, първите програми от Хоризонт 2020, така че последващи оценки все още няма. Направили сме предварителни прогнози и на база на потенциалния принос при разработване на целите за, за развитие на системата. Знаете, че на световно ниво са формулирани целите за развитие. И при, в Европа също се приеха е, цели за устойчиво развитие. Затова искахме да разберем дали рамкова програма 7 е свързана с тези цели. Дали отговаря на темите. Резултатите не са много окоръжителни, защото Рамкова програма 7 работи за енергетика, за, безопасен, за здравословен живот. Около 60% от проектите и 3 четвърти от средствата, от европейските средства, всъщност са отделени за проекти, които ще обслужват тези цели. Тоест, ние сме направили една предварителна оценка и тя е положителна. После, как да се засилят приобщаващите елементи в рамковата програма? За момента трите стълба на програмата са доста отделени и ако искаме да има елемент на приобщаване, трябва да се създадат форуме и за съвместно създаване на знания и иновации, да се търсят и в един продължителен, непрекъснат процес, а не еднократен. Като тези неща трябва да се оглеждат на ниво всеки проект, но все пак трябва да е- са свързани с общите цели. И последния въпрос е национални примери. Има толкова много примери на национално ниво, че мога да ви говоря часове за тях. Затова въпросът като общо е има ли добавена стойност на европейско ниво, когато Европа работи по тези проблеми или е по-добре да се занимават отделните страни членки. Аз бих казал, че добавената стойност за Европа зависи от това за, какъв област, за каква област става дума. Става дума много често за дали става, въпросът е дали става дума за върхови постижения или за научни постижения, където се изискват и големи инвестиции в инфраструктурата. В най-кратко казано, отговорът на въпроса е да. Трите стълба трябва да си останат разделени. Не би следвало да се сливат. Е, е, върховите постижения с другите два стълба. Науката трябва да стигне по-близо до хората, трябва да се обвържат проектите с целите за устойчиво развитие, трябва да има една нова програма, визия и, и планове и да се е, разработят нови инструменти за микроменажиране на отделните проекти. Благодаря. Да, това е подхода на е, социалните или обърнат към социалните предизвикателства. Благодаря много за вашите бележки и представянето за измерването на резултатите и националните добри, добри практики. Всичко това е от голямо значение за нас. Благодаря ви с което преминаваме към следващата точка. Най-общо казано, европейските иновации, не толкова научните изследвания. А, така, монобенефициентите на тези а, проекти на сътрудничество. Много е важна идеята да има и Европейски съвет по иновации, за да може да се излиза с известни насоки за работата. Сега, нашия втори е, специалист е госпожа Венди Сонеофет, от университета в е, Гент. Тя преподава и в университета в Амстердам, съветник, политически съветник е, включително за научни изследвания. Представя университета в Гент. Също и пред европейските институции. Госпожа Зонефелд също отговаря за взаимодействието с стратегически партньори и други европейски институции. Това е много важен въпрос, как да се осъществява връзката между нашите институции. Доколкото виждам, вие също отговаряте е, движещата сила в е, създаването на е, групата на ректорите на фламандските университети и е, сборната група на е, Фламандския университетски съвет за научни изследвания с акцент върху социалните науки – и а, Хоризонт 2020. Това е много добре. За нас най-интересна в момента е темата иновации, така че е много добре, че вие сте част от този Европейски съвет за иновации. Заповядайте. Благодаря за уводните ви думи. Благодаря и на госпожа е, Кавезон Руис е, за поканата. Няколко думи за университета ми преди да говоря по темата. Университета е, Гент е на 13-то място е, в доклада, по мониторинг доклада по Хоризонт 2020 работим в тясно взаимодействие с ИКЛО. Ние сме активен член на е, Сезар и други университетски сдружения и сега да видим Сега на темата. За Европейския център за научни изследвания. С какво се занимаваме? Преди, предимно научни изследвания при поискване. Обикновено ударението е върху предприемаческа дейност сред студенти. Ние е, сътрудничим и с Европейската комисия. Е, важното за нас е, че ще се създаде една връзка между е, този център и структурните фондове. Е, господин Юнкер в е, речта си за състоянието на Съюза през септември каза, че е, сега трябва да минем от е, е, каза, че бюджет е, излиза от рамките на Хоризонт 2020, отива към ЕФСИ. Смятаме, че програма ЕФСИ е фонд, който се поставя ударение върху иновациите. Е, и бихме поръчали на Европейската комисия, по-скоро на парламента, извинете, да, да върне на Хоризонт 2020 тези съкрещения, бюджетни съкрещения, защото е, това ни създава доста проблеми. Благодарим на Европейския парламент за подкрепата, която ни оказват в процедурите по годишните приемане на годишните бюджети и съответните окастрания на бюджета и продължете в същия дух, моля ви, не дайте, борете се срещу допълнително окастране на бюджета за нас. Ако за искаме да се инвестира в научно-изследователска и развойна дейност, това трябва да продължи. И университетите трябва да разчитат на финансови помощи, защото ние не произвеждаме нищо, не, е, не печелим, нямаме печалба, не, не е, генерираме е, приходи. Е, така че как ще, ви, е, как ще си изплатим е, кредитите и заемите? Е, е, чрез е, новаторската ли дейност по ЕФСИ. Ако погледнем е, програмите, програма 6 и 7, всъщност Хоризонт 2020 е програма за иновациите. Сега обаче трябва да намерим по-добър баланс и се надяваме парламента да ни помогне трябва да обърнем повече внимание на научно-изследователската и развойна дейност, да е, поддържаме добър баланс, особено между втория и третия стълб. Една е, така препоръка имаме много е, силна, смятаме, че ще е лесна за вас. Да се въведат научно-изследователски дейности, по втория стълб имаме научно-изследователски и иноваторски, но нямаме научно-изследователски чисто. И за да се поддържа баланса между е, научно-изследователски и е, е иновации по хоризонт 2020, трябва да е, има и този, да се предвиди този вариант. Защо? Защото това ще доведе до по-добър баланс. Е, освен това, въвеждането на, на е, научно-изследователски действия ще е, доведе до една по-тясно създаване на едно научно общество, а, а това е общество, което ще е по-близко до решаващите, вземащите политически решения. И ние в университета в Гент определено сме за е, много дисциплинарния подход е, в е, Хоризонт 2020. Създаване на такива научизвателски дейности, действия може да бъде е, и препоръка в е, доклада за е, нетворкинг, защото е ясно, че две междусекторни връзки могат да имат отрицателен ефект върху иновациите. И накрая Европейската комисия вероятно смята да е, се отвори решение ФЕДМЕТ. И ако всъщност се премине към центъра, тогава комисията гледа на това като една иновация, която ще има негативен ефект, а не обратното. Така че трябва да намерим решение за този проблем. Е, в Брюксел се говори много за много бенеф... Е, монобенефициентите е, срещу колаборативния, като споделения подхода на, на сътрудничество. Всъщност смисъла на монобенефициентите е ясен за колаборативните научни изследвания, е, те просто нямат е, альтернатива. Това се разбира само себе си. Трябва да имаме предвид, че е, тук упростяването има основно значение. Трябва да имаме един набор от правила за хоризонт, а не множество такива. В това се състои упростяването. Това ще е, доведе до по-голяма интеграция в Европа, но именно тази празнота между, и пропаста между науката и иновациите също ще е, се запълни. Хоризонт не е кохезионен фонд, но трябва да се направи, за да се запуши тази дупка, простичко казано. И ние подкрепяме комисията в нейните действия. Смятаме, че трудностите са много, но държавите членки трябва да помагат в структурните реформи. Ние в Фландрия го правим. така че бихте могли да помислите в Еврейски парламент да помислите и за подобряване на схемата за върхови постижения. Е, ние въведахме в е, въвеждането и в е, центъра е нещо, което ние определено подкрепяме. Трябва да се работи и за повече синергии между структурните фондове и хоризонт, но в такъв случай ще е от решаващо значение тези синергии да се създават на ниво програми и на стратегическо ниво, защото в момента нашите учените в университета в Гент се натъкват на прекалено много различия терминологични между двете програми. Няма хармонизация нито в графиците, няма стиковане между сроковете и графиците е, и наистина самите системи на отчетност са различни. Никак не е простичко днес просто да се работи по синергиите и е, трябва нещо да се направи, за да се улесни този процес. Нещо, което не е за препоръчване според нас е да се създава бюджет за работа и пътуване в, в рамките на хоризонт, за да се е, затвори тази, запуши тази дупка между науката и иновациите. Според нас е, трябва да се мобилизира по-добре е, съществуващия бюджет за, за, за а, е, този за скъсяване дистанцията между наука и, и, а, иновации. Университета в Ген, както казах в самото начало, има водеща роля в колаборативния научни изследвания – е, започваме да работим е, по сътрудничество между е, учени в различни сфери, като се опитваме да доведем до многодисциплинарни научни изследвания. Сега тази интеграция е в самото начало на един дълъг процес – препоръки. Основната препоръка от нашия университет е става дума за качество във всичко. Това е ключовата дума. Няма нито един учен от университета в Гент, е, който е, който не си е, дава сметка за това колко важно е качеството на е, научните изследвания, които те е, провеждат. Е, трябва да помислим да добавим целевия бюджет към съществуващия. ако сме е, сигурни за SSH, защото да не въведем един целеви бюджет. Нещо друго. Да открием е, една схема е, за малки и средни предприятия, иноваторство, асоциация на, на, за иновации на малки и средни предприятия, това е, ще помогне и на социалните инова, иновации по някакъв начин. Нещо, което казах е, преди е, няколко минути. Е, такива научи, е, е, дейности научно-изследователски е, ще помогнат и да се повиси качеството на Европейския научно-изследователски център. Ние е, няма да навлизам в подробности, но е, за хуманитарните науки е, и социалните науки би трябвало комисията по-добре да интегрира тези науки в процеса на оценка, е, трябва да помислим и за една по-точна дефиниция на въздействие. Е, обикновено е, ефекта от работата на работи, научените в областта на хуманитарните и социални науки е трудно измерима. И още нещо казах, че нещата опират до упростяване. Колкото до е, имаме предложение за формулярите за подаване е, е, за заявки за финансиране по линия на Хоризонт 2020. Добавени са много рубрики, допълнителни последните години и е, някои от тези рубрики трябва да се попълват на институционално е, ниво. Например, е, Е, етикет за върхови постижения. Това са институционални неща и не трябва да се очаква от е, отделните учени да ги попълват. Комисията работи с институциите от години, за да се попълват тези е, рубрики. И ако това се премахне, ще се упрости и живота и улесни и за научните работници, и за самите служби. И накрая, по отношение на финансовия регламент, е, комисията предлага Генерална дирекция е, бюджет е, да се занимае с това, да започне с финансиране според резултатите. Ние като университет не можем да приемаме финансиране, което зависи от резултатите. Е, трябва да се създадат упростени е, модели на разходи вместо сегашната система, е, която се основава върху въз... изплащане, връщане на разходите. Не знае всъщност, ние не знаем в университета в Гент кой изкова тази фраза Simplified Cost Models. Е, бихме предложили по-скоро да се запази сегашна система и в рамките на тази система да работим повече с е, опростените е, модели на разходи, защото други партньори, които имат конкретни схеми като цени или неща като единица цена, е, за пациент е, при клиничните е, изпитвания. Може би те са свикнали да работят с този модел, но най-общо за хоризонт това не функционира. Така че ще ви помолим от Европейския парламент да блокирате тази идея от страна на комисията. Благодаря, госпожо. Сега ще помоля госпожа Руис, нашия докладчик, да вземе отношение. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички за изказванията. Искам да задам няколко въпроса. Първо, към първия участник. Той се занимава с това, че ни е необходимо да насречаваме на научни изследвания, които са насочени към ползата за гражданите. Аз също настоявам за това. Съгласна съм, че трябва да бъде насочена научната дейност към гражданите, обаче как може да се измери това и как може да се введе този критерий, когато се оценяват проекти? Как можем да разбираме социалното и екологично въздействие на този проект. Казахте, технологията трябва да се развие последиците на научно-развойната дейност върху науката също могат да бъдат отчетени, но как можем да измерим това във всички проекти, така че да видим основната насочност на различните проекти. Имаше и въпрос на към участника от Гент. Но що се отнася до финансирането възоснова на постигнати научни резултати, това е трудно и може да се стигне до доста конфликти. Може да се а, предоставят повече заеми, вместо да се предоставят грантове за научна дейност. В такъв случай как може да се отрази това на различните отрасли, ако се премине от субсидии към заеми в следващата рамкова програма? Нещо друго. Оценка основана на резултатите. Как е възможно това? Как е? ще стане необходима? Ние предварителна оценка е също, нали? Надявам се, че и слушахте въпросите ми, че ме разбрахте. Благодаря. Ще Аз чуем и другите коментари. Госпожа Кадрицка, докладчик Сянка от НП. Bardzo, bardzo dziękuję za te wystąpienia. E, Благодаря много за изявленията. Доста полезни и съдържателни са те. Благодаря на госпожа Кабесон Руис за интересното пътуване в Испания и Португалия, където се срещнахме с представители на ректори и научни институции от Португалия и Испания. Те говориха за своята оценка за програмата Хоризонт 2020 година. Основният въпрос е каква е целта на новата рамкова програма и каква трябва да е целта на новата рамкова програма ако трябва да се занимаем само с предложенията, които изложи ораторката от Генския университет, бихме могли да кажем, че това са неща, които сме чували и преди. Но ако искаме да изготвим добър доклад на Европейския парламент, който да почива на опита по Хоризонт 2020 година, тогава трябва да обмислим целта. Каква трябва да е целта на една рамкова програма? Да е, се постигне повече равенство ли? Да се включат неправителствени организации? добре е, че се финансират и такива организации, но за това има и други е, средства. Например, програмите за сближаване, а рамковата програма, според мен, трябва да се занимае не само там, където научно-развойната дейност може да помогне за увеличаване на БВП, но и за е, развитието е, и конкурентоспособността спрямо бързо развиващи се економики като Китай, както и конкуренти като Съединените щати. И въпросът е как точно се прилага нужно ем, развойния бюджет. Най-важното тук е, че трябва да постигнем отлични резултати на ниво Европейски съюз и качеството на научно-развойната дейност да бъде, на раз, научната дейност да бъде възможно най-високо. Обаче, също така, трябва да се има предвид, че има научни центрове, които не са използвали грантове и трябва да им се даде шанса и на тях, а, да не се концентрира дейността само в някои институции, да има по-добре разпределение през, в Европа. Това е основна част от философията на всяка рамкова програма. Ако разгледаме новата рамкова програма за научно-развойна дейност, за научна дейност и иновации, ще видим, че е, тя се припокрива честно с е, програмата за сближаване. Благодаря. Давам думата на госпожа Кристина Лебацка. Благодаря, господин председател. За да разработим добре една нова е, програма за научни изследвания, първо трябва много внимателно да установим какви са проблемите в сегашната програма в Хоризонт 2020 година. С голям интерес изслушах вашите изказвания. И двамата обаче говорихте за отделни проекти, които прилагат финансирането от тези програми по ефективен начин. А това, което мен ме вълнува, е, че в някои отрасли има твърде слаби успехи. Имам и друг въпрос, на който не намирам отговор. Защо има такава голяма разлика между интелектуалния потенциал на някои държави членки и ниската им ефективност при подаването на кандидатури за Хоризонт 2020 година? Това не са проблеми, които възникват от липсата на човешки ресурси. Те проистичат от средата на работа. Може би капиталът е твърде фрагментиран, може би не може да се поеме рискът, свързан с иновациите, може би няма достатъчна традиция на сътрудничество между нощната сфера и бизнеса. Те или иначе съществуват такива пречки и трябва да ги идентифицираме. Освен това разбирам, че има някои елементи, които пречат на постигане на действителна добра координация между различните програми. И така не се стига до научни резултати. Да кажем, ако имаме център за някаква терапия, хем е научен център, хем предоставя услуги. Така че трябва да видим как да насречим такива възможности за съвместяване на средства. Благодаря. От името на политическата група на зелените, господин Марага. Благодаря, господин председател. Този въпрос е много важен. Когато оценяваме ролята на Европейския съюз, Хоризонт 2020 година е една много мощна програма. Много години вече имаме рамкови програми. Но се сблъскваме с някакви затруднения и проблеми, свързани с политиката. Може би рамката е добра, но контекстът не е достатъчно добър. Трябва да намерим начин да се уравновесят нещата. Това често чуваме от гостите си тук. И когато посещаваме различни обекти из Европа, чуваме, че е необходимо да се постигне по-голямо уравновесяване, по-добро разпределение на средствата различните държави. Целта не е само да помогнем на онези страни, където вече има отлични научни постижения. Програмата е много успешна, имаме много кандидатури. И това означава, че има голяма конкуренция. Това само по себе си е парадокс. Има технологични различия. Накрая на предходната рамкова програма установихме, че усилията за попълване на технологичните пропуски са довели до изоставане в фундаменталните изследвания. Трябва да коригираме това. А пък ако условията за добра научна дейност паднат на дадено място, много често там пострадват именно фундаменталните научни изследвания, защото те не водят до непосредствени печалби. Но всъщност те са изключително важни и за обществото. Става дума за а, изследвания на увреждания на мозъка, свързани с възрастта или на диабета. Заключение, господин председател. Това е изключително мощна програма. И по някой път във времена на кризи, вместо да допълва националните програми, то на, тя на практика ги замества. На много места държавната политика има европейска програма, значи урязваме нашите средства за научни изследвания. Как тогава нашата политика да има съответното въздействие? Благодаря, моля ви, спазвайте време за изказ... времето за изказване. Госпожа Вярник, докладчик Сянка. Благодаря. Първо благодаря на двамата оратори, които ни е, представиха много интересни данни. Ние тръгваме от принципа, че Хоризонт 2020 е, трябва да запази основните принципи на рамковите програми. Те са от ключово значение за развитие на научните изследвания, а и е, за поддържане на конкурентоспособността на Европа пред останалите световни сили и в е, индустриално, и в интелектуално отношение. Смятам, че няма никакви съмнения по въпроса дали се справяме. Също тук се коментираха и е, факта, че има страни членки, които е, спират със собствените си научни изследвания и се занимават предимно с е, програми е, по е, проекти по, програ... по Хоризонт 2020. Може ли да се търсят начини да се стимулират и национални изследвания непосредством средства от е, Хоризонт 2020, а посредством други е, средства? После към първия оратор искам да задам следния въпрос. Вие говорихте за финансиране свързано с различни програми и не ви разбрах какво, какво искахте да кажете с термина landscape, релев в такъв смисъл. После, синергиите. Ние се опитваме да търсим нови предизвикателства, нови, нови инструменти за а, научни изследвания, за да се подготвим и за приемането на рамкова програма 9. Сега чухте е, въпросите към вас. Ето, отговорете, моля, в същия ред, в който се представихте. Първо, дали рамковата програма отговаря на загрежеността на хората. Въпросът е те за конкурентоспособността ли се вълнуват, дали се вълнуват от определени политики. Хоризонт 2020 с какви политики се е, занимава? Би следвало да видим е, как, с какво се занимава третия стълб от Хоризонт 2020. здравеопазването не получи много пари. Е, климатичните промени също. Е, най-много средства и най-голям интерес, е, всъщност при допитването до гражданите, най-голям интерес не бяха научните изследвания, не, бяха, не беше здравеопазването. Основният проблем на европейците е мобилността. Втори въпрос. Има ли интеграция в европейското, е, в европейското общество? Въпросът е как се постига тази интеграция? Само целеви групи ли са, с целеви групи ли се работи или има цялостна интеграция? за момента такава няма. Хората, ако трябва да бъдат приобщавани, трябва да имат конкретни роли в този процес. А що се отнася до финансирането, тук става дума за проекти е, по логиката на публичното финансиране и обществените поръчки. Когато се изгражда магистрала, е, има е, програма, знае се откъде се тръгва, знае се какво се иска вземат се съответните оферти и се изгражда. Също, по същия начин може да се работи и с проблемите на соци... социалните проблеми на обществото. Въпросът е обаче какво търсиме промяна в целите ли? Това са основните въпроси. А по-древните въпроси е, е, каква е логиката, ролята на обществото ли търсиме, резултати ли търсим, защото ако търсим резултати, можем да кажем, да, да, ето ги, има резултатите, има нова технологии, създават се работни условия, е, работни места и в цялата този е, оценка, се губи елемента хора. Може би не ни интересува това. Но ако, не ни, интер... ако ни интересуват не само резултатите, тогава вече е, е въпрос кого, с кого работиме. И тук употребих думата а, релеф ландскейп, т.е. социалния релеф, технологическия релеф и така нататък. Факторите за успех би следвало да се е, огледа кои са секторите, в които проектите минават минималния прак. Е, когато се подават проекти, много от тях са пълен буклук, но и има такива, които минават е, праговете. И е, когато четеме вече тези приети проекти, ще бъдете изненадани колко е, високо е нивото на успеха подадените от страните проекти са много качествени. Ставаше дума за въпроса също защо новите страни членки получават много по-малко пари, отколкото старите страни членки но може би тук проблема е и с възможността те да подават проекти, може би някъде се прекъсва връзката на национално ниво. Анализирахме и е, тенденциите за е, мобилност. Тя не непременно върви на запад, по-скоро на, на север. Франция, Германия, Австрия са само преходни страни. Обикновенно учените оттам се предвиждат към Обединеното кралство. Сега с Брекзит това ще се промени. Въпросът дали изтичат мозъци или просто се въртят в едно пространство, всичко зависи, разбира се, и от стимулирането. Структурните фондове има ли концентрация? Да, остава ме понякога впечатление, че политиките си противоречат е, тези, които са формулирани по структурните фондове и другите свързани с е, хоризонт 2020. Обаче рамковите програми не следва да се превръщат в, хор, е, в в структурен фонд. И накрая мога да кажа, е, че ефекта на концентрация не е свързан толкова с е, отделна страна, по-скоро е въпрос за разпределяне на риска и за устойчивост на системата. Ако съсредоточим всички основни е, мозъци, така да кажа, в една страна и след това рискуваме да ги загубим. Благодаря. Благодаря за отговорите. Сега госпожа Зоневелт. Благодаря. Зададохте въпроса как да се мотивират страните членки да инвестират в научни изследвания. Може би трябва да се подканят страните да инвестират също в програми по Хоризонт 2020 и да има ясни правила за национален принос към Хоризонт 2020. Може би така ще бъде по-мотивиращо за страните да бъдат по-свързани с Хоризонт 2020. Също защо някои страни имат по-малко проекти от други, по наше мнение, в най-добрите проекти има сътрудничество и споделяне на най-добрите практики. Установихме също, че когато става дума, примерно е, как организираме подкрепа в нашия университет и в други, можем да се получи, получим много едни от други. Това е много важно, затова е важно, затова е важно да се е, поддържат връзки и да се инвестира в е, сближаване на тази е, разлика, пропаст в инвестициите за иновации. Следва да се търсят всички европейски институции, които биха могли да отпускат е, стипендии, за да се получи е, възможност работещите в тези области да се получат от е, опита на по-опитните университети в изготвяне на проекти. Оценката на рамкова програма 7, последващата оценка, е, е изключително добра. Тогава се поставя въпроса защо трябваше да се променя тази програма. Създадоха се много работни места. Защо се променя, защото Хоризонт 2020 се ориентира към иновациите. Помолихте ме да коментирам малко повече кредитирането. Ние, примерно, ние отпускаме кредитиране само за студенти и за ново създадени компании. Ние не, университета в Гент не е против е, кредитиране, но не смятаме, че бюджета за научни изследвания трябва да се използва за отпускане на кредити. Смятаме, че има а, все още незапълнен, има бели петна и подкрепяме идеята за ставане на Европейския съвет за иновации. Председателят, благодаря на нашите експерти, благодаря за съветите и за отговорите. Сега минаваме към темата синергия и изграждане на национален капацитет –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 иновации, технологии, управление, много опит е, в Полша, Финландия, Обединеното кралство по тези теми. Много интересно от наша гледна точка. Вие сте бил члени на Изпълнителния комитет на ООН за технологии и сте експерт от е, обсерваторията за научни изследвания и иновации. Работите и по проекти на съвместния научно-изследователски център на Европейския съюз. Изготвили сте и доклади по партньорски проверки, примерно за системата за иновации в Унгария. В момента сте директор в Европейския институт за иновации и технологии. за развитието на европейския сектор за храните. Отговаряте също и за новите общности за знания и иновации. Благодаря. Току-що сте избран на този пост. Добре дошъл. Заповядайте. Благодаря, господин председател, уважаеми депутати. Помолен съм да говоря по два сценария. Една, от една страна връзката между е, синергиите и Европа на две скорости, Въпрос, който е, бе засегнат е, в е, предишния панел. Както спомена председателя, преди две седмици отбелязахме голям успех, който демонстрира синергиите в научната сфера в Европа и надявам се това да не е последното събитие от този род, но имаме щастливи, успешни бенефициенти на големи е, програми от Германия, Швейцария, Холандия, Бонето кралство, Испания, Польша и редица други. Всички те обединяват усилията си и допринасят за създаване на синергия в е, научната сфера в Европейския съюз. Същевременно, информацията, данните, за които ще говоря, обаче е, очертават една по-мрачна картина, защото ако погледнем статистиката и сравним разпределението на финансиране и, и е, го противопоставим на финансирането по Хоризонт 2020 и резултатите от начислателска и иноваторска дейност, е, боят се, че хипотезата за, за Европа на две скорости май се потвърждава. Първо, е, датата на двете, първите 200 е, покани за участие в търгове, европейските е, страни извън Европейския съюз получиха повече финансиране, отколкото тези от европейския, по-малко от 5% от бюджета. Някои страни имат а, а, нисък е, процент е, е, ниска степен на наситеност е, с програми за научни изследвания. Е, ако погледнем промените през последните 10 години между 2006 и 2015, 13-те в Европейския съюз е, е, новите 13 е, увеличиха е, своят резултат от публикации, научни публикации. Ако сравним това с 15-те стари, е, там процента, е, сравнен с този на 13-те нови, е значително по-висок. Можем да погледнем и на е, различните начини, по които се нормализират, се отразяват данните. Ако сравняваме различните резултати от, резултати от иновациите по хоризонт 2020, разпределени по страни, ако хипотезата е, си остане същата за постижение, е, ще имаме по принцип същите равнища, като за, за 15-те е, стари и синята част от графиката и оранжевата 13-те нови. Но ако погледнем, анализираме сериозно тези данни, ще видим някои несъответствия например, научни е, публикации за, на една 1000 евро е, финансиране по хоризонт, 13-те са по-добри от 15-те. Ако е, става дума за е, препратки, цитиране на научни е, публикации, отново 13-те е, са по-добре. И страни, които са получили е, повечето финансиране, не са толкова ефективни в научно-изследователската и развойна дейност, както изглежда. Същото се отнася до, до е, закономерностите в национален мащаб. Само Германия е на нивото на някои от 13-те. И в крайна сметка същите отношения се отнасят и до износа на хай-тек продукти. Тези не са Ако финансирането по хоризонт е, се разпределя равномерно, възоснова на резултати и новаторство, е, е, няма да имаме тези различия. Тук картината ясно сочи обаче за такива различия. Тъй като съм от Полша, ще ви е, дам един доста така болезнен пример. Полша е, е отвоила почти, повече от отвоила своите разходи по научителска и развойна дейност през последните дни и е, по отношение на БВП. Същевременно, макар че е, отговорихме на очакванията е, на Европейската комисия, които се използват е, в, е, в контекста на Хоризонт и финансирането по Хоризонт, вече имаме над е, е, е, повече от 1% по отношение на БВП като разходи. Също време, но е, финансирането на полски бенефициенти по шестата програма и седмата програма и Хоризонт 2020 всъщност пада. И макар да виждаме много ясен, е, определен растеж на националните разходи за научно-изследователска развойна дейност, наблюдаваме точно обратна тенденция, когато говорим за тези рамкови програми. Има три начина да се обяснат тези явления. Три е, подхода. Първото обяснение, може би най-доброто е, като е, цитираме е, известни е, биомедици е, от е, Лондон, които казват, че начинът по който Хоризонт 2020 решава въпроса с, с заплащането на научните работници в източноевропейските държави е е един не е, така е, един е, източноевропейски скандал, за който не се говори. Е, защото е, в Польша такъв пример е, определено може да бъде посочен. В Хоризонт 2020, е, например, се наказват, санкционират е, организации, които определят заплатите според резултата в други е, се отпускат бонуси, които всъщност не е, се броят, не се е, отчитат в нивото на заплатите. Друг проблем с заплащането, отново конкретен пример от Полша, неодавнашен пример от ръководителя на нашите нашия национален център за научни изследвания. За много е, стипендианти на, е, на Центъра за европейски изследвания, е, всъщност е, по-разумно се оказа, че е, е, е да бъдат е, спонсорирани от национални е, фондове, отколкото от Европейския център, защото европейското финансиране е много по-низко, отколкото националните. Значи нещо куца в е, самите процедури, които са е, залегнали в 2000, е, е, Хоризонт 2020. Може би ще имате възможност, каза председателя, за въпроси по-късно. И ако въпро... въпросът за заплащането не е нов, непрекъснато е, разменят е, писма е, и е, обяснения по този въпрос. Е, това засяга 13-те е, е, нови членки е, като говорим от гледна точка на научните, университетските е, е, научни работници, например хора от моя университет, смятат, че никой не се занимава с този проблем и никой не, не, не го интересува. Може би има някакви е, интереси, е, които е, мотивират е, институциите е, да избягват, които ги карат да избягват е, този въпрос. Но е, това е усещане в една от е, новите, от 13, но е, това е, Например, е, група учени от Румънски университет е, решиха на практика да не подпишат е, споразумение за грант по линия на Хоризонт 2020, защото установиха, че бюджета, който им се отпуска, няма да е достатъчен да се покрият дори личните разходи е, възоснова на нали, заплатите им, които са формирани според е, резултатите, постиженията. Има и друг е, проблем, освен заплатите, който е по-важен. Представете си един клас от 14 деца, които няколко години играят заедно и изведнъж е, в този клас, към този клас е, каните още 13 и карате тези 15 да играят е, с новите си 13 другарчета. Много от тях просто няма да проявят интерес. Основният проблем, на който се натъкваме, основният проблем за научните институти в Централна и Източна Европа, от е, новите държави членки е, че те не са поканени е, не биват препоръчени за членство в консорциуми. Това е, можем да кажем от опита си. Госпожа Соневелт спомена, че няма нужда от е, е, нетворкинг в, е, по Хоризонт 2020, няма нужда от допълнително подпомагане на тези е, дейности. Склонен съм да е, се съглася. Не са ни нужни допълнителни средства за пътувания, просто трябва някой да се съобразява с това, че в нашата част на Европа има научни постижения, които заслужават внимание и че ние допринасям, бихме могли да допринесем към научни консорциуми. А, а, ако погледнем на обаче графиката, виждаме едни сини, е, сини отцветени елементи, които свързват двете полукълба. Значи това е връзката между 15-те стари и една по, много по финна мрежа между 13-те. Ако е, погледнете данните, конкретните за отделните страни, ще видите, че страни като Испания или Гърция, например, е, е, са канени в много е, научни е, сдружения, консорциуми. Виждате червените линии, които сочат броя връзки между отделните страни по Хоризонт 2020. Излиза обаче, че страни като Бълга, България, Кипър, Чехия, Естония или Харватия въобще не биват канени в такива консорциуми и нямат никакъв шанс да се ползват от финансирането. Когато погледаме е, е, европейските технологични платформи, от 36 платформи само 9 е, имат, само в 9 участват членове от новите и по-малко от 6% са в управителни съвет са от тази част на Европа, управителните съвети когато помислим за конкретни финансови инструменти по хоризонт 2020, е, Европейската комисия вероятно ще наблегне на значението на това да се разпространява е, върхови постижения, но повече от 60% от финансирането по този инструмент отива към 15-те стари, защото е, това е мъчи, болезнено, защото този инструмент бе създаден за да, да помага на е, новите. И накрая, като помислим по какъв начин може да се решат тези проблеми е, в е, конструктивни проблеми на Хоризонт 2020, аз имам три малко така авангардни е, предложения. Едно е да помислим за регулативни альтернативни регламенти за увеличаване заплатите на научните работници, които да са конкурентни в цяла Европа. Второ е, второто е да се е, е, сърчи участието на е, така изтъкнати партньори в различни части на Европа в такива научно-изследователски консорциуми защото едно, това може да се, на това може да се погледне като на общ, дискриминация между половете. Просто 13-те европейски държави членки не, не са канени да участват в такива класациуми. Може би трябва да се използват структурни фондове, а, е, за а, е, да се насърчи участие в Кризон 2020. Е, благодаря, председателя. Сега ще е, поканя господин Инаки Сан Себастиан, който е управител, директор на технологически е, е, предприятия за технологически е, научни изследвания в областта на технологиите. Бил е инженер в университета в Навара и има магистърска степен от университета в Дилсто и магистърска програма за управление на високо равнище от бизнес училище. От 2008 до 2010 две години е бил управител на, за технологиите и пазарите на корпорацията Текналия е, член е на управителния съвет на няколко е, фирми, е, свързани с, с неговата и е, кла, няколко кластера в управителните съвети. Интересно е, е как да се определят новите е, предизвикателства и проблеми пред е, е, научните изследвания е, и е, това от през призмата на, на миграционните е, явления. Напоследък е, е, и всичко това в контекста на и по пътя към програма, в рамка програма 9. Имате думата. Okay. Eh, buenas tardes a, a todos y muchísimas gracias eh, por darnos esta oportunidad. Добър ден на всички. Благодаря ви много, че ми дадохте тази възможност да, да разговарям с вас. Тук се изказвам от името на 350-те Европейски научни центъра за техналия, научна организация, която работи в областта на технологиите. Нашата философия е същата като тази на всички центрове на ЕАРТО, Европейската асоциация на организациите, работещи в областта на научните изследвания, технологиите. 350 изследователи работят а, при нас и те стават а, всяка сутрин, и отиват на работа и работят посветено, за да може европейската промишленост да бъде по-конкурентно -по способна. Искам да се занимая с няколко от важните въпроси тук и да, да говоря с вас за основната цел на рамковата програма. Мисля, че тя трябва да е, има за цел да подобри конкурентоспособността на европейската промишленост. Много е, лесно е, е да стане, да се види тясната връзка между конкурентоспособността благоденствието и подобреното качество на живот. Това е основната цел на нашето участие в проекта. Проекта за изграждане на Европа. Вярваме, че имаме много работа за вършене, за да подобрим нещата. Погледнете данните – в момента Европа не прави нововведения. Или ако прави някои, те са много по-малко от тези по други части на света. Това е голям проблем. И не само аз казвам това. Комисарят отговорен за научната дейност в Европа го заявява. Ако разгледаме разликите между седма рамкова програма и Хоризонт 2020 година, виждаме, че и двете програми имат за цел да постигнат отлични нотни резултати. Обаче, в седма рамкова програма имахме различно балансирани проекти. И за това се стигна до липса на възможности за иновации в някои области и до дисбаланс вследствие от това на пазара. Има фирми, които могат да създават иновации, да създават работни места и да създават економически растеж. Същевременно тяхната дейност се отразява благотворно на хората като цяло. Аз съм испанец. И в Испания по-настоящем има много висока безработица. Знаем колко е важно да се създават работни места. И така, трябва да си зададем въпроса каква е ролята на иновациите. Те често допринасят за економически растеж, за създаването на заетост и могат да се използват за е, разрешаване на проблемите, с които се сблъсква обществото ни в момента, за да станем най-доброто общество в света. Нека да говоря за най-важният стимул тук. Аз представлявам научно-техническите организации в Европа и нашата роля е много важна в създаването на вериги за добавена стойност. Ние работим с центрове за фундаментални изследвания, с университети и с научни институции, работим с фирми, работим с е, промишлеността, имаме и отношения с политиката. Затова смятаме, че можем да играем роля като посредник, който да увеличи въздействието на дадено научно откритие. И чрез нашата дейност промишлеността може да стане по-конкурентно способна. Смятаме също, че ако инвестираме в познания в Европа, ще можем да доближим технологиите до пазара. един от най-важните елементи в иновациите са фирмите. Когато член на ЕАРТО участва в проект по Хоризонт 2020 година, той може да привлече и фирми, които да се заинтересуват от проекта. Така се разширява проявения интерес към съответните открития. Нашите центрове могат също така да действат като катализатор за определене на областите, в които е актуално да се провежда научно да се провежда научно-развойна дейност. Имаме връзки с фирми, знаем какви са проблемите на фирмите, знаем колко е трудно за тях да се конкурират. И освен това, знаем как функционират различните европейски инструменти и платформи. Затова можете да ни разглеждате като нещо като добре оборудван цех, който да насърчи научно-развойна дейност. Имаме много години опит в, рам... в работа с рамковите програми. И опитът ни води до няколко препоръки. Първо, много е важно следващата рамкова програма, девета поред, да има приоритетни области, върху които да се насочи и да въздейства. Необходимо е да се насърчи връзката между научната общност и обществото чрез създаването на нови работни места можем да разрешим проблемите в обществото. За това ни е необходима иновация. На второ място. Имаме нужда от по-добро сътрудничество и от по-широко сътрудничество. Трябва да се разшири сътрудничеството в европейски план. Това е един от уроците, които сме извлекли от работата си от последните години. И накрая трябва да има добро уравновесяване между трите стълба. Трябва да увеличим способността за иновации в Европейския съюз. Трябва да създадем нови инструменти, трябва да действаме като катализатор за иновации. Трябва да участваме в събирането на възможностите, предоставени от всички различни европейски инструменти, за да се насърчат иновациите в Европейския съюз. Да, трябва да се подобри участието на промишлеността. От там нататък е, въпросът за грантовете и заемите. Ми смятаме, че една рамкова програма трябва да помогне за ефективна координация на грантовете и заемите. През последните години има преминаване от съфинансиране към заеми и честно казано, оказва се, че това води до провал. Голяма част от бюджета не се използва и през последните години се вижда регрес. Все по-неефективно се използва средствата. Трябва да се използват наличните структури за иновация, малките и средни предприятия могат да допринесат. Трябва да разширим усилията си, да упростяваме нещата в Хоризонт 2020 година. И накрая въпросът за участието на прекалено много участници – тук ще ви дам някои данни. 95 000 кандидатури за проекти не са получили финансиране, което означава загубени часове и дни е работа при разглеждането на тези кандидатури. Цената е огромна, хиляди евро. С загубения това са пари и време, които могат да се използват за нещо друго. Половината от тези проекти, според комисията, са много добри, но просто няма достатъчно средства. В такъв случай трябва да се опрости процеса за кандидатстване. Изключително много средства се харчат за обработката на тези кандидатури. Госпожа Кабасон Руис, докладчик. Благодаря. Съвсем накратко, защото има и други желаящи за изказвания, според мен. Първо, благодарности за нашите гости. Колегата от Полша очерта някои много важни моменти, които следва да, да обмислим и да продължим да дискутираме. Ние видяхме сходни е, заключения, когато направихме едно посещение в Португалия неодавна. И отново да кажа, изключително важно е да има иновации, но важно е да се отчете и какви са въздействията им върху сближаването, конкурентоспособността, за създаването на работни места. За това трябва да има и повече възможности за участие в целият Европейски съюз. недостатъците на системата обикновено се дължат на недостатъци на националните системи, И за това върховите постижения се концентрират е, в конкретни области от изследванията само и в конкретни страни. Като цяло, трябва да се обмисли е, структурата на Хоризонт 2020, за да не се получава този дисбаланс. Говорихме и за изтичане на мозъци. Това обикновено означава специалистите да излизат от Европейския съюз. Но мобилността е добро нещо за научните изследвания. Хора, учените трябва да могат да се движат от една страна в друга. Въпросът е как да стимулираме учените в нашите страни да участват в по-голяма степен по програмите Хоризонт 2020 да могат да отиват в страни, където има по-голям капацитет и да носят със себе си е, това, което имат. По тематиката за трите стълба, действително те трябва да бъдат добре балансирани – първият стълб с върховите постижения. Там трябва да бъдат ангажирани университети, научно-изследователски центрове. Yo creo que, que hablar de la necesidad de mantener Pilar 2 y el, mantener, y el 3, incluso reforzarlo, es legítimo, importante. Втори и трети стълб са също изключително важни и трябва да бъдат подкрепени. Не само първия. Защото според мен първият стълб получава достатъчно внимание, но фундаменталните изследвания са от ключово значение за иновациите. Не всички биха се съгласили с тази теза, но според мен не бива да изпускаме от погледа си именно това съображение. Въпросът е, че фундаменталните изследвания в Европа са добри, но индустрията не може да ги превърне в конкретни продукти, промишлеността не може реално да освои всички знания, които придобиваме чрез иновациите. И това е проблем, защото е, това е начина да се реализират тези знания. Също така трябва да отчитаме колко важни са технологичните центрове за иновациите. И в такъв смисъл се поставя въпроса и за това доколко е необходимо бизнесът и научните центрове да бъдат разположени чисто физически не, не много далеч едни от други. Говорихме и за центрове за върхови постижения. Мисля, че там трябва да се направят оценки, да се види те доколко са ефективни, какво е, какви са резултатите от тяхната дейност. И въпросът е също така дали не е необходимо да има отделна система за оценка на центровете за върхови постижения, за да могат да се идентифицират идеите и постиженията, които трябва да се разработват и допълнително, да не изчезнат. Нека сега да дам думата и на нашия докладчик, който работи по темата Хоризонт 2020 от години. Изводите на Нашия гост от университета във Варшава отразява дискусия, която ние водим от повече от 5, да не кажа 10 години. преди е, години е, Полша е, дори не подаваше в рамките на 3% проекти България и Румъния може би се движиха от порядък на 1%, сега малко е нараснал тази дейност. Та, въпросът е какво е съотношението между възможностите на програмите и режимите на националните държави? Разбира се, важно е да се отворят програмите, за да може да се работи съвместно. И отварянето или разширяването означава и да се обърнем по-целенасочено към новите страни членки. А програмите, съществуващите програми за сътрудничество е, са ориентирани именно в това отношение. Ма... Specific... В е, Польша специално имаше тенденция всичко да се удържа в рамките на структурните е, фондове и новите страни е, членки е, така имаха различно отношение към структурните фондове и към е, програмите за научни изследвания. А също така страни, които имат не толкова развита индустриална база, е, това би обяснило защо те не могат да привлекат повече средства по Хоризонт 2020. И като разгледаме данните, които ни представихте, е може би е удачно сега да получим и предложения, да има един структурен диалог за това какво трябва да се прави. Ние сме толкова свързани е, вътре в Европа, че е крайно време да прекратиме това разделение, в, в, което се поддържа в академичните среди. непрекъснато се поставя и въпроса за това каква, какъв процент от средствата отиват за заплащане, а не за инвестиции в научни изследвания, за заплащане на заплати, а не за инвестиции в научни изследвания и инфраструктура. Полша има смайващи успехи е, в е, научната област и Виждате, че пропорционално и в други страни членки, които са загърбили старите системи, се получават добри резултати. Така че е добре да обсъдим реално случващото се е, в е, различните страни членки в, старите, в новите страни членки нещата могат да се сравняват по-лесно. Примерно, Балтийските страни имат мрежа за сътрудничество при оценка на проекти за Хоризонт 2020. В други нови страни няма такива мрежи. И точно това е разликата. В старите страни има много по-разработени мрежи и структури. По принципно, нека да кажа ясно, винаги има тази е, резистентност, съпротива, когато искаме да повишим е, финансирането е, по структурните фондове. Колегите винаги е, казват, не мо вие искате да иземете парите за иновации. Но това не е така. По хоризонт 2020 пари, парите се е, отпускат за върховни постижения, включително и при отлични примери за управление. От новите страни членки нямаше никакви е, предложения и е, определено е, оценяваме всичко, което се прави, но ако ще се отправят тук само обвинения и не се правят никакви предложения, тия обвинения ги слушаме вече от 15 години.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 да излизат само с въпроси и обвинения за това, защо не ги канят да участват в научните изследвания, защото това а, зависи и от тях самите, научните среди на новите страни членки. Те трябва да бъдат по-активни в търсенето на партньори. Като става дума за разширяване на участието, Не е, всички програми по Хоризонт 2020 са били много ефективни. И в такъв е, смисъл трябва да мислим за проекти, за сътрудничество, за, за съвместни екипи, за екипи близнаци и така нататък. Може би трябва да се помисли за преформулиране на съответните разпоредби, така че учени от новите страни членки да могат да участват в по-голяма степен в изследванията. За мен по-голям проблем е, че младите учени, не само от новите страни членки, но примерно Португалия, Испания, Андалусия, трябва да могат да участват в проектите. Управлението на проекти е също проблематичен момент. Когато един учен спечели проект, се започва така ефекта на доминото да се изливат средства на един и същи е, човек. Така, в каскада се финансират и следващи негови проекти, с което се ограничава възможността да се финансират младите учени. В края на кращата ние трябва да залягаме на тях, независимо от коя страна са те. И е, накрая, по повод на последното изказване, не може е, да се оплакваме за това, че проекти от е, старите страни членки не печелят много. Но може би могат а, хора с повече опит в формулиране на проекти от, от старите страни членки а, да дойдат а, и да дадат съвети. Може би трябва да се инвестира и в инфраструктура от последна дума на техниката, за да бъдат привличани учени и от други страни. Обедена съм, че ще продължим да размишляваме по тези теми. Благодаря, казва председателят. За мен е докладчика всяка от зелените има думата. Тук отново се направи разграничението е, е С 13 и 15 стари и нови т.е. нови и стари членки. Но това, картината е много сложна, с твърде много противоречия. И не искам да ви убеждавам, че това не е така, но във всяка страна си има съответните успехи и неуспехи. А Хоризонт 2020 20, има за цел да се работи по много големи проекти. В е, Испания инвестициите за научно-развойна дейност през последните десетилетия намаляха с 30%, което означава, че програмите по Хоризонт 2020 стават все по- значими. Много често те тези средства отиват при вече създаден капацитет, но определено остават празни места в университетите, в научните, научно-изследователските институти и не можем да заместваме втори стълб с първи. Трябва да се върши и фундаментални из... научни изследвания, защото първи и втори стълб са взаимо допълващи се. Не можем да избираме единия или другия. Третия стълб е, става дума за предизвикателства пред обществото, той реално минава през всички останали и трябва да бъде включен в всеки проект. Говорихме също в края на краищата за вече случващи се проекти, и си се очертават а, е, области на концентрация и пълни пустини. А, в а, Штатите се случва същото. Има места, където се постигат върхови е, постижения и след това няма нищо. Не мисля, че искаме в Европа това да се получи. Във Франция, например, има много големи центрове е, за върхови постижения, които не участват в Хоризонт 2020. Това също изкривява картината ако говорим за кредити и за безвъзмезни помощи, е, кредитите са е, пазарно ориентирани. Аз смятам, че трябва да има безвъзмезни помощи, но трябва да има и единни правила. Госпожа Варнинг. Заместник докладчик за Варне, е, за Алде. Благодаря, господин председател. Имам въпрос към господин Клинчевич. Казахте в един момент, че са необходими допълнителни средства за изграждането на мрежа. Казахте, че сте съгласен с госпожа Зоневелт, обаче от друга страна, че е, не са нужни повече средства и че е, от, от трета страна пък, че хората не са достатъчно е, въвлечени за участие. Е, как ще коментирате това? Как смятате, че ще се реши този проблем? Благодаря, председателят. Сега други изказвания. Госпожа Ниблер. Благодаря, господин председател. Въпросът на колегата тук която току-що е, зададе въпрос, е, е актуален наистина. Как трябва да решим проблема? Не само проблема с е, заплатите, да повишим заплати и други предложения, вероятно има. Няма ли някакви положителни примери в Европейския съюз? в 13-те е, нови членки. Нещо положително, нещо, което е успяло, защото от е, това изслушване днес излизам с впечатлението, всичко е ужасно, че само 15-те е, се ползват програмите, което е несправедливо и моето впечатление от другите програми не е такова, но бихте ли дали някакъв положителен пример, за това, за нещо, което е потръгнало добре, което е, е положително и заслужава да се е, стъпи и да се работи върху него, да се продължи. Благодаря. Е, въпросът ми е към професор Клинчевич е, аз също искам да попитам, има ли, може ли той да цитира някакъв проект, успешен проект от преди, е, след 2014 година? Аз ще ви кажа за един пример от Букурещ, който е доста успешен. Е, това е, може би, един от най-големите в Европа това е, е про, проекта в, в ЦЕРН, в Женева. Наистина това е един от е, най-напредничавите, е, най-авангардните е, примери за научни изследвания в, в Европа, но това не е все пак държава членка. Смятате ли, че е нормално румънците да плащат три пъти е, е, повече, 15, е, 3 евро на част на румънците, а пък на, на учен от Германия или другаде 15 е, е, пъти повече. Това справедливо ли е? Един шофьор от бившата източна Германия получава 5, марки, 5 пъти повече, по, малко, отколкото от същия в западна, е, от западните е, провинции на Германия. Трябва да е, сложим край на това, защото една общност, коя, това, научната общност не е толкова голяма, но би трябвало наистина да можем да работим съвместно и с цялото ми уважение към вас, всички тези, цялата тази история няма смисъл, защото научните работници в Румъния са участвали доста в научни изследвания в е, Европа. Например, инсулина е изобретен от, открит от румънец. Различни други открития също са направени от румънски учени. Така че е, високите постижения не са въпрос на националност и плащането трябва да е въпрос, върху който трябва да се обърне повече внимание. Ако искате да имате е, успех, е, всички тези хора трябва да са равнопоставени. За това имаме нужда от мъдро управление тези фондове. Какво правим? Е, трябва да отхвърлим тези директивата. Комисаря дойде в Букуреш преди месец. Е, той разбра, че имаме проблем с този регламент е, и е, с различията в заплащането. Как, как ще се реши проблема с това заплащане 3 е, евро на час? Е, защото е, наистина учените в страни като нашата се намират в невъзможно положение. Господин Кокличек. Благодаря. Е, господин Ала, добре е да се огледа цяла Европа и да не давате примери само от Германия, защото ако вие, господин Ерлер, във всъщност е, е, поставяте въпроси и е, за резултати, за плати, е, къде се намират централите на международни компании, къде се осъществяват фундаменталните изследвания, ще, сте, ще се изненадате, че всъщност ще придобиете много по-ясна картина за реалността процента успеваемост на проектите не може лесно да се я е пресметне. Аз е, преди години основах е, на един, е, стадах един проект за една много модерна е, пещ за претопяване на стъкло, стъклодовна пещ и финансирахме проекта сами без европейски пари. И нашите съотношението между заплати 3 е към 1 сравнение с нашите заплати сравнение с Чехия и Германия. В новите държави членки заплахите, заплатите са 70% от тези на старите. Първо се запознайте с действителността и след това страдайте. А, ако говорим за транснационални, международни транснационални е, компании трябва да е, си даваме сметка къде се намирате. Аз съм професионалист е, е, в, от стъклодувната сфера, стъклопроизводството. Наистина такива изследвания се правят в Белгия, в САЩ, но нашето дружество е печелившо. В Польша, в Словакия, в Австрия и Германия участие имаме успехи. Говоря за производство на стъкло. Зная, че вероятно в други отрасли нещата е, са, стоят, е, са различни. Е, да направим сравнение между страните. Прилож, приложните изследвания в Италия са съсредоточени предимно на, в северната част и почти е, несъществуващи са на юг. Още нещо един от колегите говори тук за успешни проекти. В Чехия по отношение на ултралеки е, е, летателни е, апарати е, е наистина свръхсила. И това е огромно постижение, но това беше ни съвместен проект между Европейския съюз и трети страни. И още една реплика към господин Ерлер. Е, е, най-високият е, процент безработица в е, моята сфера е в Германия. 55 000 работници, след това Чешката република се нарежда след тях. Къде обаче се води приложни изследвания? Къде са? В Германия. Няма приложни изследвания в производство на стъкло в Чешката република, защото ние имаме всъщност много работници в тази сфера. И това е разликата между новите и старите. Една разлика, която искаме да заличим и искаме да променим е, е, и да, да е, запълним тази празнота, тази пропаст в заплащането. В много чешки учени заминават за Германия и за Австрия именно поради тази това разминаване в е, е, възнагражденията им. Okay, uh, it's a list of speakers, end of list of speakers. Thank you very much. If, you are, if I may... Имаме списък е, на изказващи се. Uh, ще поканим и е, представители на Европейската комисия. Имате думата за е, няколко думи. Времето ни доста е, напредва, така че бъдете кратки, ако обичате. Yeah, yeah. You, like the... Благодаря, господин председател. Благодаря на председателя, на доклад, че госпожа Солидат е, Руис, е, членовете на парламента за дискусията, за анализа на четиритимата панелисти, за това, което за тяхната работа и за това, което ти дават като повод за размисъл. Много цифри се прехвърляха тук. По някои, може би, трябва да се помисли допълнително, но в двустранен план, може би, е, ще уточним откъде проистичат трудностите но е, усилието да, да се говори за е, неща, които се основат на факти е, е похвално. Е, подхода за по-добро регулиране е, е, ни води, и ни кара да е, е, оценим преди да предложим нещо. Значи първо се връщаме назад, оценяваме и след това гледаме напред. Основно е, начинание, основно упражнение, което е инициирала е, парламента, е ясно. Сега се е, оценката е в ход. Това включва и една фаза на публични консултации. Аз е, говорих с моя колега, който каза, че всъщност е, сме получили 2000 отговора в е, процеса на тези открити и широки консултации. Знаете, господин председател, че това упражнение е в е, контекста на междинната оценка е, предполага един панел, който ще ни помогне да се движи напред след като бъде направена оценката. Депутатите и панелистите от различни гледни точки говориха за това, че научно-изследователската и резонни дейност не са самоцел, а са средства към постигане на цели. Именно а, е, това е полезното заключение от тази дискусия. И накрая господин председател, е, ще кажа, че ние ще е, ние вземаме под внимание всички тези е, послания, всичките тези данни, цифри и статистика, която ни дават панелистите. Наистина дискусията беше много богата и тя отразява сложността на, на тази тема но числателска развойна дейност и иновациите. Ние от взимаме предвид необходимостта от един последователен подход и това, че трябва да търсим ефекта на програмата за научни изследвания и иновации. Благодаря много на комисията има ли някакви... Имаше лични бележки е, към господин Ерлер лично, но е, имате право да, да отговорите, но много кратко наистина, защото времето ни не стига. Мисля, че е важно да не е, объркаме нещата тук. Сега в духа на това, което казах е, колегите, аз е, имах честа с полския колега да участвам в 7 изслушвания по Хоризонт 2020. Именно Ежи Бусек, Бусек и аз написахме предложението и наистина е отчаяващо, че е, като видим е, цифрите, които показват, че е, половината от средствата отиват за новите държави членки. Нова държава членка по линия на твининг и тиминг. Нова държава членка решава да изгради някакъв институт в Полша или в някой от 13-те. Логиката на програмата е, че очевидно, ако искате да е, се обърнете към някого, е, вие е, е, намирате парите и вие решавате как те ще се похарчат. Логично е, че в крайна сметка половината от е, средствата отиват в 15-те, защото те са е, е, платени е, е, по решение на 13-те в тези програми за тиминг и твининг, защото е, те са заделени за изграждане на структури в е, новите 13-те. Значи дори в програмата за разширяване парите отиват в 15-те. Това обвинение може статистически, статистически да е коректно, но практически е подвеждащо, защото логиката е, че плащаш за нещо, което искаш да бъде изградено в твоята държава това е една от най-интелигентните програми, според мен. Това, което се опитам да кажа е, че поне за НП ще бъде е, много важно да работим по разширяването. Аз дори бих отвил цифрите по тази програма, защото е, специално е, по обратимяването тиминг и туининг всъщност променя структурата на работа в новите държави членки. Въвежда нова научна структура за и ще помогне на тези държави да се отворят от старите академични системи. Не ме е, разбирайте е, погрешно. Искам само да кажа, че ние сме запознати с е, тези е, цифри. За мен те са даже по-драматични. Не са 5, а 3,9%. Те, е, тенденцията е надолу, което е тъжно. Но е, въпросът е ако е така, какво можем да, какво трябва да направим? Според мен, ако сме поне малко честни, имаше много съпротива, особено от новите, не всички, Полша изключвам при последното правителство, но много съпротива да се инвестира в научно-изследователски раздойна. Е, защото всички казват, ще го получим чрез структурните фондове. Но дори и в структурните фондове е, тази комисия всъщност гласува да запазим за е, научно-изследователски развойни мрежи с една трета от структурните фондове. И ако видите списъка на гласувалите в съвета и тук, ще видите, че именно 15-те и последното полско правителство гласуваха за, а останалите 13 гласуваха против са гласували против. Е, сега, според мен, трябва да отидем една стъпка напред и анализа. Е, нашите намерения с е, деветата рамкова програма и натиска бъде именно по посока на повече участие. Но ако продължим да си разменяме старите обвинения, няма да стигнем до никъде. И виждам в съвета същото. Само неща, които са предложени, въведени от това, което предлагат 13-те в съвета, е, сега е, е пари платени за заплати. Е, трябва да намерим решение е, общо, а не само да е, се, се обвиняваме взаимно. Е, професоре, за отговори, моля. Благодаря, господин председател. Има е, доста въпроси бяха, няма да мога да, да може би да отговоря на всички, но някои въпроси, бележки заслужават да им се обърне по-особено внимание. Благодаря на госпожа е, докладчицата за това, че обърна внимание на това колко важно е да има участие. Защото програми като рамковете не е, се отнасят те, те не се отнасят само до да върхови постижения, защото съществуват такива върхови постижения в е, различни райони. Хората се насърчават обаче да участват. Различни е, организации имат възможност да участват и е, това е, е, важното. Това е начин да се преодолеят неравенствата. неравенството а, когато говорим за географската концентрация на тези а, е, върхови а, е, постижения, а, е, наистина в много европейски държави членки имаме а, така наречените спящи красавици. Ако погледнем статистиката, от, а, ще видите, че в а, ще мисля, че в 13-те няма спящи красавици. Напротив, има ги, но никой не иска да ги е, разкрие. Може би някои от тези научни институти ще намерят е, съответната принцеса и е, младия принц ще се влюби в нея, но е, факт е, че в тези държави те ги, е, е, ги е, държат затворни в кулата и никой не иска да се срещне с тях. Това е, е по географското разпределение. Господин Ерлер любезно спомена, че държа, е, членове на Европейския парламент чакат конкретни предложения аз ще ви помоля да погледнете последния слайд на моята презентация. Трите въпроса са свързани с начина по който да се решават проблемите. Имам проблем обаче е, с е, логиката на тези дискусии. Не разбирам логиката. От една страна чувам, че парламента очаква идеи, а когато формулираме идеи, е, ни се казва, че се връщаме към стари положиции, че повтаряме неща, които, за които е ставало дума преди 5 години. Е, Проблемът ми е, че е, фактите, цифрите и фактите сочат, че има основна е, структурна грешка е, в Хоризонт 2020, а именно, че не се отчете необходимостта да се увеличи участието на, на някои държави членки в Европейския съюз значи нямаме начини да, да завишим е, да качим на по-високо равнище участие на тези държави при сегашните е, е, средства. От, нивата на на участие на тези 13 пада непрекъснато. Защо не започнем да се вгледаме в е, факт, цифрите и фактите, да мислим за решение. И защо не обсъждаме идеи най-открито, вместо да повтаряме, че преди 5 години е, сме мислили за тези неща и сега няма смисъл да се връщаме към тях. Аз ще ви помоля да се вгледате в е, цифрите и фактите и да помислите дали няма начин да се върнем е, към този проблем е, и да го елиминираме при, е, при е, следващите бъдещи програми. Го, госпожата Дрецка е, спомена за разпро, разпростиране на върховите постижения и разширяване на, на пакета за участие е, се на, натъква на сериозни на проблеми. Е, съгласен съм, защото от една страна вярно е, че когато е, имаме е, побратимяване или образуване на екипи, имаме партньори от две различни страни, но не бих е, е, е, гледал на пакета за разширяване и разпространяване като оптималното решение, което да гарантира широко участие на а, е, така, отлични е, научисателски звена от 13-те. Много малък брой са тези институти и е, същевременно 52%, 52 от бюджета отива към е, старите, което вече е, говори за съществуващ проблем. Логиката на тези програми е, че плащаш на един, е, плащаш да бъде изграден някакъв институт в твоята страна. Е, това не означава, че парите по разширяване отиват в 15-те. Логиката, логиката е, е сочи, че можехме е, цифрите е, сочат обратното. Как може да кажете, че разширяването е, е пример за това, че парите по разширяване отиват 15-те, след като тиминг, създаването на екипите, означава, че ти имаш пари и решаваш какво да купиш с тях. А, може би тази дискусия ще продължи, може да се проточи доста и след заседанието. Сега съвсем накратко докладчика в Сянка спомена, че в групи страни, в 13-те и 15-те имаме различни случаи на страни и региони, които могат да останат, да бъдат пропуснати от някои мрежи или програми. Съгласен съм. Това е, може би, въпрос, който трябва да бъде решен, когато е, ще съставяме е, ще... Е, рамко програма 9. Госпожа Верни Вернер сподели загрижност относно финансирането на, на мрежата по Хоризонт 2020. Да обясна отново, нещо, което казах в презентацията си. Става дума за необходимостта да се е, разкрият мрежи, не само да се е, осигури финансиране. За много учени за много учени финансиране за това да участват в някакви заседания не е проблемът. По-важно е, когато имаш е, отлични постижения в научни изследвания и също времено не си канен в никакви консорциуми, защото някои от партньорите предпочитат е, да си е, предпочитат старите си колеги, с които са работили през последните 15 години в, в, е, в други е, такива консорциуми. на въпроса или по-скоро коментара на госпожа Ниблер. Мисля, че тя е, си тръгна, а, но дали имаме положителни примери на успешни проекти е, по е, Хоризонт 2020 от 13-те? Наистина, моят университет Варшавския е, е най-важният бенефициент от Хоризонт 2020 в Польша. Също времено обаче съвсем е, с ръка на сърце ще кажа, че ние имаме е, много успешни комерциални, новаторски проекти, които се национират от национални е, агенции, научизателски такива. И няма нито един случай, който да е финансиран от е, рамко програма 7 или Хоризонт. Тоест, е, новаторството е, и въздействието на националните финансиране се иллюстрира красноречиво по този начин. Може би обяснението, че имаме по, по лесен достъп до крупни бюджети за научно-изследователска и развойна дейност, които се разпределят между институтите в национален план. Може би това е обяснението. Благодаря. Благодаря много. Много е важно да се вземат предвид тези въпроси от държавите членки в Европейския съюз. Е, повече от 90% от средствата са 90% от средствата са за научна развойна дейност. Останата част се финансира държавите членки по седма рамкова програма във всяка държава членка от съотношението 1 към 10, 1 към 13. Трябва да не забравяме това. Господин Сан Себастиан, радвам се, че нямаше толкова много дебати към мен, защото мисля, че дебатът някак се насочи към въпроса за разделението, различията между отделните групи държави и членки. Има разлики, но това ми напомня как преди 30 години Испания Много е стресиращо. Как Испания започна преди 30 години да действа в тази област, имаше постепенно развитие на капацитет. Имаше инициативи на местното управление, на държавата и лека по лека станахме по-добри в печеленето на проекти по рамковите програми. имаме множество успешни сътрудничества с научни изследователи от тези страни. Опасявам се, че някои от нещата, които казах, са останали неразбрани. Нека да уточня. Важно е да има фундаментални изисквания. Разбира се, че това е съществено не съм искал да казвам противното по никакъв начин. По-скоро казах, че добре да се намери добър, добро равновесие между различните стълбове, които засягат различните етапи на нощната дейност. Трябва да се види какви са различните способности, които и различните ресурсни потребности в, е, в различните звена и да се види кои са елементите, кои са звената, които липсват, кои са точките, в които процесът се прекъсва. Различните е, научно-технически организации имат различни области на въздействие и работят в различни промишлени отрасли. Някои са по-широко спектърни, други по-тясно специализирани, някои са национални, други са регионални, така че имат различни тип въздействие. Това, което е ясно, обаче, е, че в регионите, където са е изградена цялостната екосистема по балансиран начин, се стига до по-успешни резултати. Това искам да подчертая, че това, че някъде има много добър университет, не е достатъчно. Точно както и наличието само на е, рисков капитал за инвестиране в нови начинания не, не е достатъчно. Трябва ни цялата екосистема. А, иначе по въпроса дали а, е, бих а, е, призовал за промяна в системата за оценка, ами да, да тъй като а, а, много е скъпо да се преминава през такава подробна оценка. Трябва да направим всичко възможно да се извличат най-добрите предложения по по-бърз начин. И накрая трябва да намерим начин да се извлече полза от постигнатите нощни резултати. Благодаря. Благодаря за отличната дискусия. Благодаря на всички вас, на всички участници за това, че направиха такива подробни, конкретни предложения за деветата рамкова програма. Благодаря на колегите от Европейския парламент. Интересно беше това изслушване. Темата е много важна, защото ние сме отговорни и за, е, за девета рамкова програма, а не само за средносрочния преглед на Хоризонт 2020 година. Благодаря ви, че очаквахте, участвахте така активно. Благодаря ви, че бяхте на последното ни заседание тази година. И следващото ни е на 12 януари в 9 часа. 3 часа и половина ще бъде заседанието. Последното заседание е преди края на първата на първия полумандат на нашата работа в Европейския парламент. Виждате колко бързо премина този полумандат. Фрустриращо е някакси, но също времено нека да ви пожелая и весела коледа, а, но това ще стане всъщност на приема, който сме организирали. Благодаря.